Групата за външна дейност, за да може да предприемем стъпки от името на Европейския съюз. И така, започваме с гласуването. Имаме проекто резолюция от пет групи. Параграф първи, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф трети, първоначален текст, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Петата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шестата част. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След трети параграф, изменение 2, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 4 на три части, всичките с поименно гласуване, първата част начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се третата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4, параграф 5, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6 на две части. Поименно гласуване. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5, параграф 7. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на три части, поименно гласуване. Първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Третата част. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. След параграф 7, изменение 6, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 8. За. Против въздържали се, приема се. Параграф 9, първоначален текст, 4 части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част, поименно гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Третата част за, против, въздържали се, Приема се. Четвъртата част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 10. Е за. Против. Въздържали се. Приема се. След параграф 10 изменение 8 по именно гласуване. Начало на гласуването.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 Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След параграф 15, изменение 13, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение А, първоначален текст, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Д. За. Против въздържали се, приема се. След съображение ХАШ, изменение първо, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме цялата резолюция, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за авторите. Уважаеми колеги, преди да пристъпим към гласуване, позволете ми да направя кратко лично изявление. Някои от вас знаят, че аз съм водещия кандидат на зелените в Австрия през октомври, което означава, че ще напусна парламента, което означава, че за последен път ще председателствам гласуването в тази зала. Искам да ви благодаря I would... I would like... Бих искала да изразя своята признателност за 8-те години, през които работих с мнозина от вас тук в парламента, Споделяйте духа на сътрудничество, не на конфронтация нещо, което обединява всички ние в този парламент. Да ви благодаря също и за трите години, през които бях заместник-председател. Това бяха много добри години за мен. Обещавам ви, че аз ще взема със себе си този европейски дух и ще го принеса в националния дебат, в австрийския парламент и очаквам и в бъдеще да работим в по-различно качество, тъй като се нуждаем от силни национални парламенти и от силен Европейски парламент. Благодаря ви много. Продължаваме с гласуването по доклада на госпожа Валианна ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото електронно оборудване. Пето изменение по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключи първо четене в Европейския парламент. Следващото гласуване е по доклада на господин Мато. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията ИКАТ. 34-то изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С това също приключва първо четене в Европейския парламент. Следващото гласуване е по доклада на госпожа Хед «Економическото областяване на жените в частния и публичния сектор в Европейския съюз». Параграф 2. Първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. Параграф 15. Първоначален текст. В две части. Първа част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 19, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Бих искала да проверим. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 21, първоначален текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема. 28 параграф, първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 31, първоначален текст в две части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Параграф 35, първоначален текст в две части, по именно гласуване по първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 параграф, първоначален текст в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Бих искала да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 42, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 44, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Параграф 56, по именно гласуване, моля гласувайте. Извинете, казва председателката. Извинете, връщаме се на параграф 55, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, параграф 55. Моля, гласувайте. Електронно гласуване.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 63, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Д в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Също се приема.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 Гласуваме цялата резолюция по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. The next vote. Гласуваме сега доклада на госпожа Хименес Бесерил Барио. Господин Кърдер, по процедурен въпрос. Please try again, try again with the microphone, please. Моля да включите микрофона си. Yeah, okay. Sorry. Съжалявам, колеги. Знаете, че рядко гласувам в, в подкрепа на нещо сега обаче искам да мога да го правя. Нещо не е наред с апарата ми за гласуване. Може ли някой да му обърне внимание? Искате ли техник да дойде при вас? Да, добре. Моля някой от техниците да види машината за гласуване на господин Карвер. И така гласуваме доклада на госпожа Барио, привеждане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 Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. Параграф 17. В две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Също се приема. Параграф 23, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Параграф 23, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. С малко разлика. Параграф 32 от две части. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Параграф 36, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря на докладчика. Следващия доклад е от госпожа Возенберг Вриониди от Либе, Комисията Борбата с киберпрестъпността. 38 параграф, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 78, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, също се приема. Съображение П. Първоначален текст. А искате проверка по параграф 78. Начало на гласуването. Параграф 78. Край на гласуването. Приема се. Съображение П. Първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. Мнозинството беше сходно, но нека да проверим начало на електронното гласуване по съображение П. Край на гласуването. Приема се. Сега резолюцията като цяло по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за докладчика. Следващия доклад е на господин Бютикофер политическите отношения между Европейския съюз и АСЕАН. Има само едно изменение от докладчика. Кой е за първо изменение? Против? Въздържали се? Приема се? И по резолюцията като цяло, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря много на докладчика. Благодаря на всички ви. Приятен обяд! Уважаеми колеги, искам да помоля онези от вас, които напускат залата, да го направят бързо, за да пристъпим към обясненията на вота. Скъпи колеги, да започнем с обяснението на ВОД. И първо е, ще се изказват е, по гласуването за резолюция за състоянието на е, преговорите